Doamnelor și domnilor, declar și... Госпожи и господа, обявявам заседанието на нашата комисия за открито. Doamnelor și domnilor, aș dori să doresc uh, să declar ședința Comisiei pe... Госпожи и господа, искам да обявя за открито това заседание. От името на Комисията по петициите казвам добре до шъл на нашия колега Валенса. Госпожа Мацони, председател на комисията, поднася своите извинения. Тя ще отсъства един час днес след обед и ще отсъства също от част от утрешното заседание, тъй като заседанието на нашата комисия съвпада с това на комисията по регионални въпроси. Има една промяна в сравнение с е, разпространение дневен ред. Точка 8 е отложена за по-късно по искане на членовете на тази делегация. Ако нямате нищо против, ви предлагам е, по-късно след обед е, да се спрем на точка 5 от дневния ред. Ако няма възражение, смятам е, промяната за одобрена. Е, жалителите и другите е, поканени ще бъдат е, тук за точка 9, за точка 14, за точка 15 жалба 161 от 2006 година. Господин Дан Бренан е в залата, както и е, неговите колеги и представители на компетентните ирландски органи. За точка 16, петиция 798 от 2004 година, също са тук е, молителите. Е, по точка 17, петиция 1518 от 2008 година за е, лова на птици в България – по точка 18 също. Петиция 1044 от Humane Society International във връзка с търговията с тюленови продукти. Сега а, преминаваме към другите точки на дневния ред. Обсъждане на становището във връзка с стратегията на Европейския съюз за водите докладчик е господин е, Чунтис. Европейската комисия също е поканена. Е, тук е господин Марко Гаспари Нети. Той представлява комисията. Давам думата най-напред е, на докладчика, за да представи становището си. кирия Благодаря, госпожо председател. Като се има предвид, че съм нов в тази комисия. Бихте ли ми казали е, колко ми е времето, за да не уморявам и да не отекчавам колегите? С колко време разполагам? Разполагате с цялото ви необходимо време, господин докладчик. Не сме в пленарно заседание, така че можете да говорите колкото желаете. <laughs> που έχουμε όλοι μας επειδή οι ομιλίες μας στην Ολομέλεια είναι ενός λεπτού ή δύο λεπτών θα προσπαθήσουμε в пленарно заседание имаме право на една или две минути и винаги си задаваме въпроси. Ще се опитам да бъда максимално лаконичен, но и изчерпателен. Радвам се, че се заех с това становище. Припомням ви, че на миналото пленарно заседание в Страсбург приехме резолюция за Световния форум за водите. Подчертавам, че е, изразихме съгласие с факта, че водата е обществено благо за човечеството и че достъпът до нея е универсално и фундаментално право. Казахме, че е, не може да бъде водата източник на печалба. Мисля, че водата подобно на другите. И аз това смятам е обществено благо и то принадлежащо на човечеството. Това трябва да признаем, за да се възползваме максимално от нея. Управлението на това благо е много важно и от гледна точка на околната среда. Казвам това, защото в мотивите които предполагам сте чели, съм засегнал същите въпроси. Като си има предвид, че водата присъства повсеместно, тя предопределя до голяма степен климата. Не можем да си представим живота си без вода. Естествено, тръгваме от принципа, че водата присъства навсякъде, но не винаги тя е там, където е необходима, в необходимото количество. Затова е необходима е, една добра правна уредба на начина по който използваме водите. Е, и тази уредба трябва да. Е, регулира двата въпроса – достъп и качество. Благодарение на сътрудниците, на присъстващите служби, събрах информация и виждам, че от 1988 година сетне постъпват доста петиции във връзка с водата и те идват от всички държави и членки на Европейския съюз. Рамковата директива за водите има количествени цели и ги съчетава с качествени цели. Значи тя урежда колко вода е на разположение и с какво качество. Също така тя предписва защита на водите в Европейския съюз и мерките, които трябва да бъдат предприяти в държавите членки в определени срокове, за да бъде подобрено положението с достъпа до водата и да е по-добър нейния химически състав. В становището съм се опитал да откроя пет проблема. Казвам го, тъй като това позволи, ще позволи по-добре да следите изложението ми по точките. Най-напред изпълнението на рамковата директива за водите от страна на държавите членки. След това достатъчен достъп до водите в Европейския съюз, след това източници на замърсяване, четвърто конфликти с други политики на Европейския съюз и необходимост от политиката по отношение на водите да бъде включена в останалите политики. На пето място участието на гражданите, нещо също много важно. Как да гарантираме участието на гражданите – в решаването на проблемите, свързани с водите. Сега, по първия въпрос. Изпълнението и въвеждането на рамковата директива е, в националните законодателства на държавите членки. Положението е твърде неравномерно. Някои държави членки са я въвели, други е, са я въвели, но са закъснение. Няма еднаква степен на въвеждане и на изпълнение навсякъде. Е, и оттам твърде сме далеч от поставените цели от екологична гледна точка. По време на една работна среща, която бе проведена и организирана от Комисията по околните среди, тя е основната компетентна комисия по въпросите за водите, е представителят на комисията ми каза ясно, че основната цел на рамковата директива за водите няма да бъде постигната в предписаните срокове. За това аз искам си изменение да предложа да се направи нещо. Да видим какво можем да направим всъщност, така че сроковете, предписани от директивата, да бъдат спазени, защото за сега информацията сочи, че целите няма да бъдат постигнати в срок. Второ, е, водните ресурси. Достатъчната наличност на води. В момента положението в Европа е критично като се има предвид, че е, говорим е, за достатъчност на водите, е, веднага се замисляме за южната част на Европа, но въпросът стои и в северните части на Европа, в регионите, където също се чувстват проблеми с засушаването. В Чехия, в Северна Италия, в Белгия има проблеми. Има и специфични проблеми в страните, където постоянно се изпитва недостиг на вода. Италия, Кипър, Испания и Малта. От тук едно добро управление на водните ресурси е задължително и то трябва да обхване всички държави членки. Е, Преразглеждането на политиката в тази сфера също трябва да стои на дневен ред. Третият от петте проблема, които очертах, е въпросът с замърсяването. От какво се замърсява водата? Тук а, са правени а, необходимите а, е, изследвания, събрали сме и информация. Има химически продукти, фармацевтични продукти и други, които са много сериозен източник на замърсяване на водите. А, това, което искаме и а, продължаваме да искаме от изпълнителната комисия е да се обърне повече внимание на пречистването на използваните води. Също така искам да кажа, че е, доста е, съм обезпокоен. Страхувам се, че в новите си проекти комисията а, е, добавя сам а, 15 нови химически вещества. А, имайте предвид, че списъкът от потенциално опасните за водите химически вещества е, включва не по-малко от хиляда такива. Затова Комисията по околната среда трябва да обърне особено внимание. Четвъртият въпрос, на който ще се спра, е растящият конфликт между политиката по водите и някои други политики. Енергетика, земеделие, транспорт, промишленост и политика на градското развитие. Там е, наблюдаваме наистина дилема която се появява неизменно. Противоречи ли екологията на економиката или не? Едното противно ли е на другото? Това са все въпроси, които си поставяме, с които се сблъскваме. Аз мисля, че всъщност дилема няма. Трябва да се намери равновесие между защитата на водните системи и това, което се прави е, в сферите с по-скоро економически характер. Трябва да си дадем сметка, че източниците на енергия, които използваме днес, са а, е, изключително водоемки. Според наличните данни, източниците на класическа енергия – консумират 45% от водите налични в Европейския съюз. Разбирате, че е задължително да се направи нещо. Трябва да се премине към нови източници на енергия, при които да не се разхищава толкова вода. Това е, е още една е, фундаментална причина, която може да ни тласне към преминаване към е, възобновяеми енергийни източници ще внеса изменение в този смисъл. И земеделието създава проблеми. И там има свръхизползване на води и освен това се пораждат проблеми от използването на продуктите за растителна защита. Допълнителна трудност е, е, че се дават субсидии а, е, за а, е, отглеждане на култури, които употребяват много вода. Естествено, че не може веднага субсидиите да спрат да се дават, е, но можем да нюансираме критериите, по които те се отпускат, за да решим проблемите. И също така трябва да се помисли за рециклирането на водите в селата и в градовете, както и на водите, използвани в земеделието. Смятам, че политиката по отношение на водите трябва да присъства във всички останали политики на Европейския съюз. И е, свършвам е, с петия въпрос е, който също е отразен в моето становище. Задължително е европейските граждани да участват в процесите, свързани с управлението на водите. Констатираме, че в повечето случаи няма пълна информация. Гражданите не знаят какво става на регионално или местно равнище, не знаят какво означава от гледна точка потреблението на вода една или друга дейност? Не участват гражданите, защото няма достатъчно прозрачност. И с това ще приключа. Бих е, искал е, да помолим комисията да направи програми за е, разширяване осведомеността на гражданите по отношение и економиката на водите е много важно гражданите да разберат колко водата е, е значима и какво може да се направи за нейното опазване. Е, това искам да ви представя в становището си, но разбира се всички ще работим съвместно и сега искам да чуя коментарите на колегите, за да стигнем до максимално добър окончателен текст. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, господин Чунтис, за е, това детайлно изложение. Давам думата на комисията. Господин Марко Гаспари Ниети е представител на комисията. Имате думата. Благодаря, госпожо председател. Euh, euh, комисията приветства това проекто становище. и препоръките, които се правят. Съгласни сме с докладчика, що се отнася до пете основни въпроси, които визира. Съгласни сме, че изпълнението на директивата на водите е основен приоритет. Комисията ще се отчете на парламента до края на годината ще представи втори доклад за изпълнението на рамковата директива за водите до края на годината, така че може да сте спокойни, че парламента ще има златна възможност за допълнителни забележки, в случай, че желая това. Що се отнася до изпълнението на екологичните цели до 2015 година, наистина положението е малко разностранно. Това се дължи и на принципна разлика между рамката директива за водите и директивата за качеството на въздуха. Някои от вас са е, запознати и с двете директиви, тъй като от тях проистичат е, петиции. Накратко ще представя основната разлика между двата нормативни акта. Относно директивата за качеството на водите, изключения могат да се правят само със съгласието на комисията, т.е. има предварителен контрол върху всякакви искания за изключение по отношение на допустимите стоености за качество на въздуха. Както знаете, комисията много строкно извършва оценка на всякакви искания за изключение. А що се отнася до водното законодателство, законодателството за водите, положението е точно обратното. Незабавно ще поясня. Държавите членки могат да се възползват от възможността да отлагат изпълнението на екологичните цели за водите. Обикновено срока в директивата е 2015 година, но в плановете за управление на речните басейни, които оценяваме, виждаме два основни случаи, в които държавите членки смятат, че целите не могат да бъдат изпълнени през 2015, през 2021, че и по-късно. Очевидно положението не е задоволително. В момента извършваме оценка на всеки план за управление на речен басейн. Това е огромно начинание. До края на годината информацията ще има в директива, в доклада за който споменах, ще можете да видите резултатите от нашата оценка. По втория въпрос няма какво да добавя към казаното от докладчика по въпроса за качеството. За количеството. Относно качеството, източниците на замърсяване, Има разлика в, който, в начина по който докладчик гледа на, коми... на дейността на комисията и в начина по който аз гледам на тях. Бе визирано предложение за приоритетни вещества, директива предложена от комисията. Само 15 вещества са определени като приоритетни. Причината е, че акцента в европейското законодателство е върху приоритетни вещества, които са проблем в повечето държави членки. Но според директивата за водите, държавите членки са длъжни да допълват този списък с всякакви вещества, които са актуални на тяхна територия. Тоест списъка на приоритетните вещества, които ние предлагаме, с никакъв, в никакъв случай не е изчерпателен. Държавите членки могат да го допълват с оглед с местната си специфика. Относно интеграцията на политиката за водите в други политики, напълно съм съгласен. Комисията е съгласна с докладчика. Пресечните точки с е, енергетиката и земеделието, проблемите тук трябва да бъдат е, решени. Относно участието на гражданите, член 14 от директивата за водите предвижда държавите членки да се допитват до обществеността и срока за коментари е 6 месеца от страна на обществеността. Искам да спомена, че преди два дни започна общественото допитване във връзка с плана, не с самия текст на плана, но с политическите варианти и всеки може да внесе забележки по линия на процеса на обществено допитване, който започна миналата седмица. А сега определено сме съгласни с това, което каза докладчика за точки 4, 7 и 8 за постигането на добро екологично състояние. Малко сме притеснени, че в проекто становището парламента кани комисията да е малко по-решителна. Значи до тук добре, но не трябва да е толкова пасивна, да се съобразява повече. Значи, оспорвам това твърдение. Комисията въобще не е пасе, пасивна, за да се обоснова. Ще цитирам някои цифри, които касаят наказателните процедури, образувани през изминалите две години – Екологичното законодателство е голям източник на наказателни процедури, както знаете. А, водите са, заемат най-голям дял от наказателните процедури, свързани с екологичното законодателство за периода 2009-2011. 713 случаи за 2010 и 31 на 100 от тях касаят водите. За 2011 Броят на случаите е 928, 25 на 100 от тях касаят водите. Поради тази причина напълно успорвам е, този текст от проекто становището. Питайте държавите членки дали според тях комисията е пасивна и те ще ви кажат какво мислят по въпроса. Благодаря. Благодаря на комисията за това изложение. Текстът се обсъжда за пръв път сега. И приканвам колегите да направят бележките си. Госпожа Алби. Jo, tak. Jeg tror, jeg vil tale dansk i dag. Благодаря. Ще говоря на датски. И започвам благодарност към докладчика за този проект. Мисля, че в общи линии сме съгласни с това, което той предлага и напълно разбирам, че комисията а, се чувства неуютно от нашите критики, в смисъл, че тя е пасивна. А, тя не е пасивна, обаче и държавите членки пък нищо не правят за това. А, и комисията е активна, и държавите членки уж правят нещо, обаче нищо не става би трябвало да има повече е, дързост, така повече смелост, защото проблемите се задълбочават. Е, ние е, виждаме само върха на айсберга, недостига на вода, и други такива. Но има много неща, които не решаваме както трябва. Ако не решим въпроса с замърсяването на водните източници, с разпиляването на водите, ние просто губим 25% от питайната си вода. Ако не заменим чистата вода в някои случаи с рециклирана вода, ще имаме много проблеми. В Дания, чрез рециклиране и системи за повторно използване на водите, човек може да измие колата си само с 4 литра вода. Това е прекрасна економия. Необходими са обаче инвестиции в ресурсите, в инфраструктурата и така нататък. Би трябвало всички да спечелим от тази уредба, от дейността и за това искаме комисията да е по-активна и да инвестира в новаторство, защото там трябва да стимулираме капиталовложенията. Нали, не бива тези средства да се възприемат и тези изисквания да се възприемат като бреме за държавите членки. Напротив, изискванията дават възможности. Те крият голям потенциал да се реши въпроса с недостига на водите. И нещо, с което ще приключа изказването си. Химическите продукти. Аз бях докладчик Сянка по една по доклада върху една от директивите, свързана с използването на вече употребявани води. И комисията някакси за една позиция пасивна, защото не реагира на нашите искания по отношение използването на води в земеделието. Виждаме как в водите в земеделието или чрез водите използвани в земеделието, в подпочвените води, в почвите по падат огромно количество пестициди е, на нас не трябва чиста е, вода. Е, има там пределни стойности и резултатът е, че ние като не внимаваме, може много да си навредим. Необходима ни е чиста вода. Знае, че комисията прави много неща, но знае също, че държавите членки до сега нищо не правят. И за това трябва да се опитаме да действаме. Може би, ако се каже на висок глас Германия, има такова и такова постижение, това и това прави, Дания ще се получи, ще вземе пример и ще поиска и тя да прави нещо трябва да помислим и за специални изисквания за тези държави, където водните ресурси са по-ограничени, като да кажем Дания, Германия. И тук съм съгласна с, с докладчика. Можем да бъдем по-изискателни, можем да настояваме повече държавите членки да изпълняват добре рамковата директива. Окън această Председателят, благодаря госпожо Алкин за вашето изказване. Господин Салавракос. Благодаря, госпожо председател. И аз искам да поздравя докладчика за неговото становище. Що се отнася до приоритетите в Европа и, в планета, и на планетата, трябва най-напред да се борим с бедността, социалната изолация и безработицата. След това идва екологията. В екологията, разбира се, част от проблематиката е свързана с водите. А третата голяма тема е, е иммиграцията и демографските проблеми. Това са е, трите е, големи теми, върху които трябва да съсредоточим вниманието си. И би било добре не само да бъдем клуб на мъдреци, които разсъждават, а и да предприемаме мерки, конкретни мерки, следствие на размишленията си по тези въпроси. Мисля, че в доклада справедливо се разглеждат проблемите, свързани с водите и водата като обществено благо. Аз дори бих предпочел да видя малко повече подробности, повече детайли. Как може да бъдат гарантирани източниците на подпочвени води? Можем ли да спасим тези подпочвени води? Това е важно. И следва да видим как може да се постигне. Като е, се опитваме максимално да оползотворим е, употребените води, защото употребените води са. Е, с голяма разрушителна мощ за подпочвените води. Мисля, че докладът е прекрасен а, като цяло и аз също искам да кажа нещо на комисията. Да, комисията добре мисли, но би трябвало да стане малко по-активна. Виждаме, че е, има проблеми на много места в Европа с недостиг на вода и то от доста време. Е, има хора, които вече твърдят, че в някои райони на света следващите войни ще са войни за вода. За това трябва много сериозно да действаме. Е, очертали сме проблемите, нека действаме. Mulțumim, domnule Salavrakos, Salavrakis. Dacă niciun alt coleg nu dorește să mai... Invit raportorul să încheie dezbaterea în cazul în care mai are ceva de adăugat. Благодаря, госпожо Салавракос. Има ли други желаящи за думата? Ако не, ще дам думата на докладчика за заключително изказване. Благодаря. Първо искам да благодаря на, коме... на колегите за направените коментари, а също и на представителите на комисията. Какво мога да кажа? Проведохме дискусия хода на която се очерта важността на водите. Сега съм още по-убеден. Ще им доклад, становище, изменение и съм убеден, че текстът ще може да бъде подобрен. Става въпрос за изпълнението на директивата. Знаете, че положението в момента не е много добро. Трябва да направим така, че да се прилага правилно директивата. Какво означава това? повече натиск към комисията, повече натиск на държавите членки. Всеки трябва да разбере колко важен е този въпрос, колко важна е водата. За тази цел трябва да оказваме сериозен натиск и да се мобилизираме. Трябва да бъдем много проактивни, за да може директивата да се прилага на практика. Друг важен въпрос, който бе очертан в дискусията е, че водата, политиката за водите трябва да е интегрирана във всички сфери на политиката в Европейския съюз. Не може да се занимаваме с водата само един ден, защото е актуален въпрос тогава и да забравим в другите политики. Политиката за водата не трябва да се забравя и трябва да бъде интегрирана във всякакви други сфери на нормотворческата дейност. Относно изказванията на комисията. Благодаря за присъствието и за забележките. Източниците на замърсяване. Струва ми се, че с добавянето на 15 нови вещества в списъка това не е достатъчно. Може би от това, което разбрах, те са най-малкото общо кратно т.е. засягат всички или повечето държави членки. Но както казаха колегите, пестицидите се използват все повече и повече. Има и други вещества, които се използват ежедневно. И заради това се сблъскваме с нови вещества, нови продукти всеки ден. Всички те се отразяват на подпочвените води. Затова и трябва да се действа. на този етап е необходимо да се действа. Затова ще ви помоля да се допълни този списък. Не може да имаме 15 от 2000. Не казвам всички 2000 трябва да бъдат включени в списъка, но 15 определено не е достатъчно. Не съм сигурен защо не сме малко по-настоятелни по този въпрос. Относно източниците на замърсяване. Това е един динамичен процес, който трябва да бъде взет предвид. Също така, екологичното законодателство. Има ли нарушение на нормите на екологичното законодателство? Не знам. Не съм сигурен, че политиката за водите се е подобрила. Оставам с впечатление, че в момента е променен вида управление на отпадъците. Да, наистина отпадъците във водите може да са по-малко, но това не означава, че положението като цяло се е подобрило или пък, че не е на лице нарушение. Отправната ни точка са всичките хиляди петиции, които сме получили по въпроса. Ние изхождаме от тук. За мен има истински проблеми и наистина искам да подчертая това относно отношението на комисията. На мен ми се струва прекалено пасивно. Трябва да правите много повече от това, което вършите в момента. Ето защо нашето становище е критично и взискателно към комисията. Искаме комисията да прави повече. Благодаря. Благодаря господин Чунтис. Крайен срок за изменения 28 март. Да продължим нататък с обсъждане на петициите. Връщаме се към дневния ред. Както казах в началото на заседанието, петиция 195-2011 ще бъде разгледана по-късно. За момента е отложена. Минаваме към петиция 93-2011, шеста точка от дневния ред. Петицията е внесена от Клод Кост от името на Асосион Сантхалез Зенон Дасион относно пречистването на дъждовните отпадъчни води за защита на повърхностните води във Франция. Доколкото разбирам, вносителят не присъства. но мисля, че можем да чуем неговото изказване. След това ще дам думата на комисията. Всъщност ще дам думата на комисията, казва председателя тъй като все още не разполагаме с изказването на вносителя. Комисията. Благодаря много, госпожо председател. Когато говорим за проблемите, породени от непречистването на дъждовни води по крайбрежните и другите е, зони, мисля, че трябва да отбележим нормативната уредба за водите и в други области. Разполагаме с рамковата директива за водите, както и рамковата директива за морската среда. Държавите членки са длъжни да вземат мерки, за да гарантират предпазването на крайбрежните и морските зони от заустване на непречистена дъждовна вода. Имаме конкретни директиви със съвсем конкретни текстове за пречистването на дъждовните води и que ne sont pas capables d'être reconduits par les systèmes en place. Inattendu. Мерси. Когато има неочаквани големи валежи и те не могат да бъдат отведени по обичайния начин. Държавите членки са длъжни да вземат мерки – първо, за да направят оценка на риска и в последствие за неговото намаляване. Така околната среда не е засегната прекомерно от непречистването на дъждовни води. Има различни видове инсталации, които могат да бъдат засегнати от проливни дъждове и по такъв начин да се създадат проблеми. Първо, водопречиствателните станции – и сметищата. Имаме две директиви в Европейския съюз, съгласно които държавните членки са длъжни да вземат мерки за пречистване на отпадъчни води. Задълженията им са ясно регламентирани и когато има обилни валежи, в никакъв случай не бива функционирането на пречиствателните станции да бъде засегнато от поройни дъждове, независимо от това дали говорим за пречистване на градски отпадни води или отпадни води от друг източник. Ако не се събира и пречиства правилно допълнителното неочаквано количество дъждовна вода, могат да се породят проблеми. Вместо да се приема ново законодателство и да се одобряват нови мерки, по-добре е пълноценно да се прилага действащото законодателство. То е в сила и в него се съдържат достатъчно норми, които просто трябва да бъдат изпълнявани от държавите членки. Благодаря. Uh, cred că speech-ul uh, petiționarului a ajuns deja la interpreți, așa că vă invit să uh, ascult. Благодаря. Председателката пита дали е, разполага е, с е, текста на становището на вносителя. Молим колегите във френската кабина да прочетат речта на вносителя. Este процедура оригинална, да, da, фрумос. rugăm frumos Доста своеобразна процедура, бих казала, но ще се опитаме да работим така. Nu auzim nimic. Дали ме чувате? Добре, започвам от начало. Петиция за отказа на Министерство на околната среда, транспорта, да уважи молбата за прилагане на законодателните императивни норми. Госпожи и господа, на 29 януари 2011 година изпратихме писмо, в което посочихме фактите, свързани с все по-голямото замърсяване на Средиземноморието. 99% от случаите чрез реките почвите се замърсяват, от прилива на дъждовни води. Положението се влушава всяка година и благодарение на бездействието на местните власти. Абсолютно наложително е незабавно да се вземат мерки, които да бъдат изпълнени без отлагане. Надявам се моят призив да бъде чут. Той е в името на бъдещите поколения. Затова, уважаеми госпожи и господа, ви моля да вземете предвид нашата петиция. Подпис. Рапортору ар trebui să инклюда în textul său și acest text. Благодаря. Вероятно докладчика трябва да приложи писмото на вносителя към материалите по темата. Никой не иска думата, а не виждам госпожа Халк. Заповядайте. Искам да кажа няколко думи, защото въпросът е изключително важен, особено за големите градове. Дали те са подготвени за поройни дъждове? През последните няколко години имахме много необичайни валежи. Копенхаген едва не се отдави юли миналата година. Ето защо не е достатъчно да се разчита на съществуващите системи. Скъпа е системата за отвеждане на дъждовните води, вместо да се използват резервуари, могат да се приложат новаторски мерки, е, да се строят така наречените зелени покриви. Така че градските инсталации да могат да поемат необичайно голямото количество дъждовни води. И в Средиземноморието, и в Балтийския регион – трябва да се предприемат мерки, вече се работи, тъй като възможностите са огромни. По такъв начин ще можем да се подготвим да оползотворяваме дъждовните води по-пълноценно, без да се похабява. Мисля, че това е един допълнителен штрих който обогатява нашата стратегия за економии на вода. Така ще можем да спасим нашите градове и те няма да се удавят. înainte să declar uh, Извинявам се на колегите Аукен и Яр не видях, че искате да вземете думата. Господин Яр, заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Струва ми се, че можем да направим избор между две альтернативи. Ако съм разбрал правилно комисията, внесената петиция не изисква определени законодателни мерки от наша страна, защото действащото законодателство е достатъчно. <clears throat> Имаме рамковата директива за водите, рамковата директива за морската среда, морската стратегия и така нататък. От юридическа гледна точка не е нужно във връзка с петицията да се предприемат допълнителни законодателни мерки. Но ние трябва да настояваме за строго прилагане на законодателството. Съгласен съм с комисията, че практиката не се подобрява от трупането на все нови и нови текстове в законодателството. Що се отнася до конкретния проблем, който очертава вносителя в своята петиция – не можем да удовлетворим молбата, понеже е достатъчно действащото законодателство. Можем да се обърнем с молба към вносителя да ни предостави конкретни данни, да приведе примери за неправилно или непълно прилагане на законодателството. Ако няма примери, не можем да направим нищо. Комисията казва, разполагаме с необходимите норми, те са достатъчни. Не ни трябва ново законодателство. Тогава аз бих реагирал. Чудесно е на хартия да имаме норми, но е, те трябва да доведат и до практически действия. Дали да оставим а, отворена петицията, може би по принцип не, освен ако не бъдат приведени конкретни примери за неприлагане на законодателството. Благодаря. Domnule Ciuntis, aveți din nou cuvântul. Господин Чунтис, вие искате думата? Изниксис που έκανε ο εκπρόσωπος благодаря, госпожо председател. Съвсем накратко бих отговорил на представителя на Европейската комисия. В някои случаи дъждовната вода достига до водопречиствателните станции. Това много често се случва и в Гърция. Това е един от най-големите проблеми. И така се замърсяват морските води, защото в тях се заустват е, пречистените в недостатъчна степен води от пречиствателните станции. Но не се обръща достатъчно внимание на този проблем. Не се прави оценка на въздействието или пък се действа постфактум, след като вече е увредена околната среда. Законодателството трябва да се прилага пълноценно. Не знам дали трябва да остана отворена петицията, но така или иначе аз съм убеден, че проблемът е на лице. Трябва да защитим морските води и крайбрежните зони. Говоря от личен опит.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 Чухме различни изказвания по време на дебата. Моето заключение е, че петицията трябва да остане отворена. А сега да се върнем на пета точка. Петиция 195 от 2011. Да, домнуле ich habe nichts dagegen. Яр, искате да вземете думата ли? Благодаря. Чувате ли ме? Трябва да сме справедливи да изпратим писмо до вносителя, в което се казва, че е хубаво да ни предостави конкретни примери във връзка с петицията. Тоест, да получим някакви материали, които да разгледаме в последствие. Имам în considerare aceste comentarii ale colegului Iar Trecem la petiția numărul 5 și dau cuvântul... Благодаря, ще отчетем това. Ще вземем преди това, което каза господин Яр. Да минем на следващата петиция, 195. Господин Фернандес Луке от комисията има думата. Благодаря, госпожо председател. Първото, което искам да подчертая, е, че според управителния орган на програмата Мехора де структура за от периода 2000-2006 година, що се отнася до проекта за напоителни канали, получена сумата от 2 милиона 369 325 евро – по линия на Европейския фонд за насоки в земеделието. Общите публични разходи, свързани с инвестицията, са на стойност 5 милиона 971 хиляди. Малко да се отдръпнете от микрофона, ако обичате. Преклено близо сте до микрофона. Общите публични разходи, свързани с инвестицията, са 5 милиона 971 013 евро. От 2007 година нататък проекта не е получил общностно финансиране след решението на Европейския съд по дело С 295 от 2004 година и С 186-2006 от 28 юни и 18 декември 2007 съответно. Програмите за развитие на селските райони се одобряват от комисията, но се изпълняват от държавите членки с оглед местната регионална и национална специфика което означава, че подбора, сключването на договори и плащанията във връзка с конкретни проекти, които ние финансираме, са отговорност на управителния орган по програмата. Това е в унисон с принципа на споделено управление. Повече информация за подбора на Сегара Деирас като проект за напоителен канал трябва да се търси от съответния компетентен национален орган. И на последно място искам да подчертая, че този проект е независим от проекта Растименто де канал де Сахара Ривърс, за който испанските власти са поискали финансиране по линия на Европейски фонд за регионално развитие. Двата проекта са отделни един от друг – и се различават и от формална гледна точка, и от към съдържание. Благодаря. Благодаря на комисията. Госпожа Херанца. Благодаря, госпожо председател. Някои от вас ме познават от Комисията по земеделие. И а, е, мисля, че а, е, с тези е, молители би а, трябвало да има връзка повече а, с, през Комисията по земеделие. А, тази комисия а, обаче получи жалбата, а, защото а, Земеделския институт в съответния район ни я препрати. Всъщност, а, молителите, а, тези, които се жалят, а, не са толкова загрижени за финансирането. Искаме жалбата да остане открита, е, защото това, което ни притеснява е независимостта на компетентните органи. Е, проекта трябва да обслужва различни райони и е, ще обслужва постигането на различни цели в земеделието. В определен момент от процедурата каталанските органи решиха, че този конкретен резервуар ще се използва не само за питейна вода, но и за напояване. И това доведе до конфликти и недоразумения. Защото сега той се използва за цели, за които не е предвиден първоначално. Целта беше той да подава питейна вода на гражданите на доста градове. И е, всъщност е, тук е, се е, нарушават правилата за земеделския сектор. Разбираме, че е необходима вода е, в градовете, но положението е обезпокоително и за това решиха да дойдат тук молителите. Всъщност, правителството на Каталуния не прилага е, принципите, не ги изпълнява така, както трябва е, фермерите, земеделците биват лишени, лишени от е, вода за напояване в нарушение на правилата на земеделската политика. И за това жалбата трябва да остане открита. Всъщност не става дума за два различни проекта, които са напълно независими един от друг. Не говорим за пари, говорим за основни права на хората, които са подали жалбата. Mulțumesc mult, doamna Heranz. Mai dorește vreunul dintre colegi să ia... Благодаря. Има ли други желаещи да се изкажат от колегите? Госпожа Алкен. I think it's a little bit difficult. Мисля, че е трудно да се ориентираме, доколкото виждам проблемът е бил е, в законосъобразността е, е, на а, наличието на този проект в района от Натура 2000. 2000. Това като че ли е, казва е, молителят, е, че има някои неща, които са по-важни от екологията. Но това го чета в текста, аз чета жалбата, чета петицията и за това много е, се обърквам. Обърквам се като сравня това, което съм прочела в жалбата и това, което чувам от отговора. Трудно ми е да се ориентирам, не разбирам какво става. Може ли някой да ми обясни? Защо е, отговорът няма нищо общо с написаното в петицията? So that's just, I want to find out. Това искам да разбера, просто се опитвам да го разбера. Господин Яр. И аз имам същия въпрос като колегата. Бихте ли ни пояснили ясно? Бихте ли ни казали ясно за какво става дума? Тъй като отговорът в писменна форма няма почти нищо общо с казаното от испанската колега. Ни много внимателно слушахме, е, а и внимателно сме чели. Бихте ли ни обяснили разминаването? Сега колегата ни от Испания. Вижте, сега ще хвърля светлина и аз си задавах този въпрос, защото явно в нито един е, случай институтът от Барселона не е, поставя под съмнение е, необходимостта от най-стриктно спазване на екологичните норми по отношение защитата на отделените райони, защитата на птиците. Напротив, този институт следи закона и го спазва буквално. Проблемът не е свързан с това – Проблемът е такъв, свързан с фундаментални права. Има хора, които са а, вложили много труд, много средства, за да а, осигурят напоителна система за района. Сегара Ригес. И в момента, в който е направен този а, резервуар, а, водите трябваше да бъдат резервирани, така да се каже, за замеделието. Докато компетентните органи решават да не спазят това фундаментално право, а така отделените води да ги използват в по-голямата им част като питейна вода. И така намалиха количеството води, заделени за напояване на земеделските райони. Не става дума, че е, молителите поставят под въпрос екологичните норми? Не. Защитата на птиците, защитата на различните райони, отделени по различни програми, не е предмет на петицията. Става дума за това, че компетентните органи на това място са изменили целта, за която се използва водите и са нарушили правата на земеделците. Всъщност вода, предвидна за напояване, е, вече се използва и като питейна вода. И е, така се стига до объркването. Всъщност, е, искам, че, да, искам да кажа, че трябва да остане жалбата отворена, открита. Тук се нарушават правата на хората, които се занимават с земеделска дейност. Интервенция. Други желаящи да се изкажат? Госпожа Алкин. Ще кажа, че тук не говорим а, е, за а, е, основно право. Да получите по изкуствен начин вода е, в район, в който вода по принцип няма. Има други основни а, права. А, Значи, е, когато няма питейна вода, е, нали, е на лице недостиг, дефицит. Това е, ще се случва непрекъснато. Нали? И все по-скоро ще се случва. Доколкото аз преценявам ситуацията, все пак става дума за това, че няма желание да се признае, че употребата на вода трябва да се ограничи. Значи ние нуждае, се нуждаем от по-добра презентация на фактите, четейки а, петицията и отговора. Не това, което чухме дори, а отговора, който беше изпратен в писмена форма. А, нали, по този начин трябва да се тълкува тази ситуация. Председателят. Благодаря. След като изслушахме представените доводи. Мисля, че най-доброто решение ще бъде да оставим петицията открита. Следваща точка в дневния ред. Становище за 20-те основни причини за тревога на европейските граждани и на предприятията във връзка с функционирането на единния пазар. А, точка 7 господин Яр. Следващия път, когато се занимаваме с този въпрос, задължително молителите трябва да присъстват. Трябва да стане ясно за какво се говори в тяхната петиция. Един проект ли е, два проекта ли са, водни ресурси ли са или нещо друго. Без молителите няма да се оправим. Ако правилно съм разбрал, ако става дума наистина за два проекта, които се осъществяват едновременно. Тук трябва да дойдат представители и на двата проекта, иначе няма да, да стане. Анализът ни е невъзможен. Е, явно има конфликт между двата проекта и е, не можем само на основата на малкия брой документи, с които разполагаме, да се справим. И след това, ако правилно съм е, разбрал, наистина става дума за два проекта единият за използване на водата за земеделието, а другият използване на водата като питейна вода за населението. Без представители на тези два проекта няма да се справим. Председателят, имате право, господин Яр. Това е една от причините, поради които оставяме тази петиция, за която току-що говорихме, отворена, открита. И така, точка 7. Становище за 20-те основни причини за тревога на европейските граждани на предприятията във връзка с функционирането на единния пазар. Комисията по вътрешен пазар и защита на потребителите е водеща. Господин Бусотил е, е докладчик. Моля да вземе думата. Aveți cuvântul, domnule Busutil. Thank you, madam. Господин Бусотил, дадох ви думата. Благодаря, госпожо председател. Комисията по вътрешен пазар а, анализира доклада, обнародван от комисията през август месец. Е, единия пазар а, през очите на хората. Моментна снимка на а, с мнението на гражданите и предприятията, 20 основни причини за тяхната тревога. Ние сме ограничени от към обема на становището и за това съм се спрял само на въпросите, които имат пряко отношение към работата на нашата комисия. По-конкретно, призовавам Европейската комисия в своето становище е, в бъдеще, когато обнародва такива отчети и доклади, да е, казва какви са резултатите от петициите, внесени в нашата комисия и да обръща повече внимание на гражданите, че имат право да отправят такива жалби до нашата комисия. Също така, Говоря за значението на Комисията по петициите и за това колко важно е процедурата за разглеждане на петиции да се използва за подобряване на законодателните процедури в Европейския съюз, включително като се има предвид новото право на петиция до Европейския парламент. Това е ново право, дадено на гражданите от договора от Лисабон. Също така препоръчвам комисията в бъдеще да е, цитира основните относими актове на Съюза. Е, така ще става по-ясно за гражданите и малките предприятия е, къде могат да потърсят решение на своите проблеми. И това може да стимулира участието е, в процеса на формиране на политиката в Европейския съюз, като гражданите осъзнават по-добре проблемите и решенията и тяхната връзка с конкретни нормативни актове на Съюза. И най-сетне, госпожо председател, становището си съм се опитал да поставя ударението върху единните звена за контакт е, предназначени за гражданите. Много е полезно е, да се обръщат към службите на комисията, но много са тези служби с е, различни названия, имат си собствен търговски продукт, ако желаете. Тези служби и те объркват гражданите. гражданинът иска решение на въпроса си, на проблема си, а не да се почесва по главата и да се чуди откъде да започне и на коя врата да почука. Затова е, комисията е, наистина е предприела стъпки в правилна посока с инициативи като е, Вашата Европа онлайн. Прекрасна инициатива. Има и един център за е, осъществяване на контакт, но това явно не е достатъчно. Затова в доклада си предлагам Европейската комисия да осигури единен център за връзка на живо във всяка държава членка. Например, представителството на комисията в столицата на всяка от държавите членки. Това са пунктовете, които съм откроил становището си. Разбира се, готов съм да чуя мненията на колегите и техните бележки. Ако искат колегите да внесат изменения е, към становището, с удоволствие бих се съобразил. Искам само да ви кажа как са сроковете. Срок за внасяне на изменения 27 е на настоящия месец март. Нашата комисия трябва да приеме становището следващия месец на 24 април. Благодаря ви. Благодаря, господин Босотил за вашето изказване. Давам думата на представителя на Европейската комисия, господин Колински. Thank you very much, Madam Chair and honorable members of the eh, благодаря, госпожо председател и почитаеми членове на Комисията по петиции. Благодаря за дискусията, за предложенията. Е, за този проект на резолюция по е, доклада на Комисията по вътрешен пазар. Е, мисля, че господин Бусотил е засегнал наистина важните въпроси. Комисията също работи за тяхното решаване, но казвайки това, имаме предвид, че трябва да удвоим усилията си в тази посока. Благодаря ви. Е, за е, това, че споменахте е, някои от нашите инициативи, вашата Европа, например. Това е точно част от усилията ни да улесним достъпа на гражданите и предприятията до нашите служби, да им даваме на ясен език достъпна информация и също така им помагаме да се насочат към специализирани служби, които да ги да им съдействат. Е, и всичко това, разбира се, става чрез е, поредица от автоматизирани процеси. Е, това е само едно от средствата, с които разполагаме за бъдещите доклади, за бъдещите отчети. Мисля, че има много голям потенциал да използваме петициите, получени в парламента. Само искам да ви припомня, че този доклад бе изготвен за форума за единния пазар за пръв път организиран миналата година. Ние го изготвихме по искане на парламента. Но ще повторим начинанието ще бъде е, новият ни доклад предназначен за тази е, годишната седмица на вътрешния пазар в държавите членки. Целта е, там е да видим как вътрешния пазар да бъде доближен до гражданите, как да бъдат преодолени празнотите и недостатъците, как гражданите и предприятията да могат да се възползват повече от възможностите на а, вътрешния пазар. Има, разбира се, недостатъци от гледна точка на въвеждането на актовете и от гледна точка на разпространението на информацията. Ние ще се опитаме тези недостатъци да ги отстраним. Е, предложенията, които чухме днес, са много тясно свързани с тези недостатъци, които ще се стремим да поправим. Комисията ще посвети необходимите усилия и още веднъж благодаря ви. Приветстваме инициативата за тази дискусия. Mulțumesc reprezentantului Comisiei pentru această prezentare. În continuare... Благодаря на комисията. Господин Яр. Благодаря, Саймън. Благодаря за усилията, които си положил в това начинание. Не чуваме често комисията да казва, че искат да се отвои въздействието на работата, която вече сте свършили. Казвате, че правата на гражданите са много важни, те трябва да знаят какви са правата им, трябва да разберем как ще дадем възможност на гражданите да имат достъп до механизъм, с който да отстояват правата си. Мисля, че сте свършили много добра работа и положителният отзвук от комисията е доста впечатляващ. Трябва да дадем своя признос към подобряване на положението на гражданите, на потребителите, на бизнеса. Те трябва да се възползват по-лесно от правата, с които разполагат. Полезно е да получаваме обратна връзка. Понякога си мислим, че няма нужда от повече, че разполагаме с нормативна уредба и че това е достатъчно. Не е така. Трябва да разполагаме с някаква система, сеизмограф, с който да виждаме къде са проблемите и да търсим решение за тяхното отстраняване. Чрез е, законодателни инициативи. Трябва да осигурим правна сигурност за гражданите, трябва да осигурим единен достъп до нормативната уредба. И аз съм впечатлен и доволен, че комисията иска да направи поне два пъти това, което предлага докладчика, което е комплимент голям. Благодаря. Браво. Благодаря. Ако няма други желаящи, само да ви напомня, че крайният срок за измененията е 27 март. Обявявам 10 минутна почивка.

Okay. Colleagues, I think that 10 minutes are elapsed. Колеги, мисля, че 10 минути изтекоха. Моля да започваме. Riprendo la presidenza dal punto relativo. Добър ден на всички. Продължаваме с точката за проучвателната мисия в Румъния. Би трябвало да сте получили проект на работен документ по време на почивката. Аз и службите се опитахме да съставим максимално кратък доклад за тридневната мисия в Румъния. Опитахме се да бъдем максимално обективни и не сме правили забележки в доклада. Редица членове на делегацията се срещнаха с мен миналата седмица и бяха съгласни, че е добре в документа да бъдат обективно изложени фактите. Просто да се опише какво е станало в Румъния. Така, наблюденията на мен и на моите колеги не са отразени в документа. Господин Бощинар искаше да се занимаем с въпроси, които спомена преди да започне нашето заседание днес. Аз ще се опитам да ги включа по целесообразност по-късно. Получих някои предложения от господин Перейра за включване на някои други въпроси от господин Хефнер също. Малко съм променила нещата с оглед дискусията от миналата седмица, като съм се опитала да отразя някои от забележките, които бяха направени. Определено забележките на господин Хелмер и Салафракос трябва да бъдат отразени поне части, но както казах, това трябва да става по обективен начин. С удоволствие ще включа и други забележки, ако това е възможно, защото искам работата да е максимално полезна за комисията. Нали? Затова отидохме. Целта бе да реагираме на въпросите, които бяха очертани от колеги от гражданите. Нашата комисия, посредник между европейските институции и отделните граждани, когато има спорни въпроси, когато има нещо, от което вносителите на петиция не са доволни. Разгледахме няколко петиции преди да отидем в Румъния. Затова избрахме там да изпратим делегация, за да проучим някои от въпросите. Опитахме се да изложим опита, който натрупахме там в документа, за да добиете добра представа за какво е ставало въпрос, какво сме констатирани и как ще подходим към внесените петиции. Кои петиции ще бъдат оставени отворени? Какво ще предложим да се направи? Ще се опитаме да дадем цялостен отговор на някои от петициите, внесени от граждани. Например, за птиците ще се спреме на този въпрос. След това ще проведем по-обща дискусия. Марина Касако първа. Благодаря. Аз съм от орнитоложкото дружество в Румъния. Ние представляваме 50 неправителствени организации, подписали петиция, свързана с експлуатацията на различни инсталации, които засягат обекти по Натура 2000 в район Доброча. Инсталациите са разработени бързо, без съответната стратегия. През май 2011 имаше около 4000 вятърни турбини, които трябва да се инсталират и да се използват. 400 от тях вече са инсталирани. През февруари 2011 Броят на турбините вече е към 5500 са построени от тях. ...2265 са били обект на предишни екологични разследвания и споразумения. Те са законно изградени, инсталирани, независимо, че става въпрос за обект по Натура 2000. Извършена е оценка на въздействието върху околната среда и от научна гледна точка предложението е някои от инсталациите да не бъдат построявани, тъй като тук става въпрос за прелетни птици – 10 000 годишно поне използват тази зона като зона за прилитане. Района е близо на границата с България и това е мястото, където прилитат е, птици заради настъпването на зимния сезон. така ще има общо около 5000 турбини. Сезирана е нашата комисия с молба да упражни натиск върху румънското правителство. Вносителите искат да се извърши надлежна оценка за въздействието върху околната среда, преди да се инсталират нови вятърни турбини. Това е така, защото става въпрос за обект по Натура 2000 и не е умисно да се разработва толкова голям вятърен парк вносителите искат да се спре монтирането на нови инсталации, преди да се разработи надлежна стратегия или да се извърши надлежен анализ на района и да се види къде точно да се инсталират мощностите. Орнитоложкото дружество в Румъния, а и други подписали петицията, не са против вятърната енергия като такава. Принципно ние подкрепяме но смятаме, че биоразнообразието и всички гаранции по натура трябва да бъдат спазени. Благодаря. Моля за изказване. Госпожа Аркан. Наистина не съм доволна от процедурата. Не получихме доклада, а виждам, че той е на лице от края на февруари. а сега го получаваме, когато сме най-натоварени, в сряда, в Страсбург. Документът не е включен в материалите. Нямах възможност да се запозная с него. Ако наистина е, е това положението в Румъния, тя е направо е рай в сравнение с България. Аз се съмнявам, че е така. Накратко се запознах, но Наистина мисля, че трябва да отложим решението, защото доколкото разбирам, вие приемате отговорите, казвате да, окей, всичко е ясно, получихме отговора, ясно, няма проблеми. Че ако беше така и с България, докладът ще е съвсем различен. Нали не се опитваме да научим какво е реално положението? Въпросът е доста сложен. И да кажа, честно, не съм доволна. Мисля, че малко ни разжировахте, госпожо председател. Вие не се грижите за тази комисия няма ви тук, отсъствате, не получаваме документите, не се отдава приоритетно значение на съответните неща, не давате приоритетно значение на нашата комисия. Много важно е председателя на наша страна. Доклада го получаваме толкова късно, с толкова малко информация. Вие сте просто като връзката между бизнеса, властите, вносителите и само докладвате това, което е казано. Това не е достатъчно. Работата не трябва да се върши така. Затова предлагам да отложим нещата. Жалко е, че другите участници не са тук. Вие казвате, че коментарите им са отразени, но мисля, че не е така. Просто не съм доволна. Съжалявам. Благодаря господин Бощинаро. Благодаря, госпожо председател. Първо, проекто доклада, който е толкова актуален днес, трябва да даде отговор на един основен въпрос. Защо отново в Румъния? Защо комисията се връща в Румъния? Единственият отговор е, че за, този, за периода след последното посещение сме били свидетели на неспазване, то постоянно, на европейско законодателство. Именно заради това има толкова много петиции. И то по толкова деликатни въпроси, като околна среда, основни права, свобода на медиите и така нататък. На второ място. За пет евродепутати поне, като изключим представителите от Румъния по право, не получиха отговор на основни въпроси. На ключови въпроси. Геологичния риск. Няма отговор. Екологичната отговорност. Никакъв отговор. Проблемите с диалога между инвеститора, държавните органи и гражданското общество. Никакви отговори. Защо има толкова много възражение от страна на гражданското общество в Румъния, научните кръгове, Румънската академия? Изобщо не се споменава това. Защо не се споменава и нещо, което вече е споменавано в комисията? За проекта Ръша Монтана Голд нуждаем се от обективна оценка на въздействието върху околната среда. Това е нещо, от което се нуждаем. Нуждаем се, за да извършим надлежен анализ и да проверим доколко румънското правителство спазва и изпълнява европейското законодателство. Обаче нищо не се казва. И в заключение, в тази връзка, много често отговор получаваме, най-добрият отговор получаваме преди една седмица. Но не от гражданското общество, не от някой друг, а само от Министерството на околната среда. Господин Ласло Порбей. Той дава интервю, в което казва Да, тече процедура за оценка на проекта, все още нямаме отговор, обаче на въпроса като смисъла за най-добра налична технология, той казва аз бях на посещение в Швеция и Финландия и сега съм убеден, че затворената система е най-безопасната. Искам Румъния да послуча за пример. Нищо повече за, еколого... за екологичната отговорност. Нямаме отговор. Нямаме отговор от инвеститора. За рекултивацията на проекта. Също господина споменава необходимостта от политическо споразумение, с прецизност в рамката на управляващата конференция. Между другото, над 127 подписа е, са положени под петиция, внесена в Румънския парламент по същия въпрос. И нищо не се казва за това. Нито едно изречение. И преди да приключа, искам да благодаря на секретарията за честността. Значи, Цитирам относно отношението към проекта, страница 7, цитирам, министъра признава открито, че е за проекта. Е от това какъв по-добър пример за субективна предубедена позиция. Самият министър го казва, а ние казваме, че Предстои да се отговаря на въпроси. Тоест, държавният секретар открито се обявява за проекта, докато министърът твърди, че още трябва да се търсят отговори на някои въпроси. Мисля, че подобни въпроси трябва да бъдат отразени в доклада. Съвсем надлежно, защото Нашия дълг е да се слушаме в гласа на вносителите, а не само в гласа на инвеститорите или на правителството. И на следно място относно петицията на Ложкото дружество в Румъния, начина по който румънското правителство изпълнява законодателството. Значи, то ни казва, че не знае за инспекциите. Генерална дирекция околна среда казва, че не е запозната с инспекциите. Твърди се, че не се знае защо е образувано наказателна процедура. И при това положение можем ли да се доверим на преценката, че тя е обективна. Мисля, че когато се произнасяме, трябва да отчитаме мненията и на двете страни, на вносителите на петицията и на официалните власти. Вече споменах, че и други колеги споделят моето мнение и мисля, че в доклада трябва да се Спомене накратко и за заседанието с медиите по въпроса за свободата на медиите. Това заседание бе проведено. Имаше и представители журналисти. Заседанието е факт, но нищо не се казва за него, което е малко странно. Мисля, че трябва да се спомене и да се реализира едно сериозно сътрудничество между всички политически групи. Благодаря. Благодаря. Не можах да се присъединя към делегацията. Слушам обаче разискванията по темите на петициите. Те са няколко, както знаем. Като чета текста, просто не виждам отговори на поставените въпроси. Според мен проблемът засяга не само Румъния, като знаем каква е историята, миналото, екологичната катастрофа, която беше причинена от а, а, златодобива в Роша, Монтана. Проблемът може да засегне целия регион, няколко страни, а не само Румъния. Исках а, да намеря в отговорите гаранции за безопасността, а такива не открих. Много са противоречиви становищата на държавните органи, на експертите. И, както беше казано, държавният секретар на Министерството на околната среда прави еднозначно станов... изявление. Изразява становище, което е основано на конфликт на интереси. Може да се окаже, че аргументите са против проекта на индустрията в името на опазването на околната среда, но това не виждам в отговора. Той не е аргументиран. Също така, не виждам категорични доказателства за провеждането на обществени консултации с структурите на гражданското общество, неправителствени организации, които събират данни и проучвания. Да, вярно е, че някои изследвания са посочени в текста, но те на мен са неизвестни. Може би е, вие ги познавате и ще ми помогнете да ги намеря. Но нямаме достатъчно аргументирани изводи. Примерно, прави се констатацията, че това производство е по-безопасно от атомните електроцентрали – защо въобще поставяме атомните електроцентрали в категорията на безопасните, като имаме предвид какво стана в Фукушима, например? Мисля, че трябва да продължим да търсим отговори на тези въпроси и няколко думи искам да кажа за свободата на медиите. Виждам взаимната връзка на тези проблеми. Гражданите се информират от медиите. Ето защо е много важно – непредубедено да бъде представена информацията в медиите, за да могат гражданите да се информират и да определят становището си за или против. Според мен румънските медии не са свободни в такава степен, като имам предвид как отразяват проекта. Поради тази причина Текста трябва да е, спомене и този въпрос. Проведени са срещи с журналисти и мисля, че въпросите трябва да се отразяват в тяхната цялост, а не като изолирани една от друга теми. Не искам като представител на съседна страна, пострадала от е, екологична а, катастрофа, а, че получаваме задоволителни отговори. Да, благодаря, господин Яр. Благодаря ви, госпожо председател. Преди всичко, Ich finde es ja erstmal gut, dass, äh, dass unsere Fact-Finding. Искам да кажа, че според мен е отраден фактът колко разгорещени отзиви предизвикват нашите проучвателни мисии. Имаме предложение за работен документ – по проучвателната мисия в Берлин все още не сме постигнали споразумение. Те първа предстои да уточним документа за посещението в Румъния. В една демокрация всяко предложение е основа за преговори и за доуточняване на позициите. Аз говоря за Берлин – още не сме е, стигнали до окончателно становище по документа от Берлин. Що се отнася до делегацията, не смятам, че трябва да се обвинява ръководителя на делегацията за документа. Той представя предложение и оттам нататък почват обсъжданията. Това е предварителното ми становище. все във връзка с проучвателната мисия в Берлин, искам да кажа, че трябва да се споразумеем за правилата на работата. Канят се представители на държавните органи, на неправителствени организации, експерти и след това се разработват работния документ който се обсъжда, представя се пред комисията и тя гласува. В доклада трябва да се отразят фактите. Какво се е случило по време на посещението? Делегацията заминава на посещение, изпълнява програмата си, върши си работата и след това посочва. Успяхме да проведем тази и тази среща, не успяхме да свършим това и това по някои въпроси може да се случи да се гласува и да няма единодушие, а да се приеме становището на мнозинството. Може да има и особени мнения по определени въпроси и това не е изключено. Мисля, че и координаторите трябва да обсъдят точните правила. Как провеждаме а, мисиите, как след това съставяме работните документи и как ги приемаме доклада за посещението в Берлин е, не е еднозначен по много въпроси и за това трябва да се разберем каква е процедурата, какви са правилата. В крайна сметка парламентарната комисия взема окончателното решение не а, бива да а, убиваме вестителя, само защото той ни носи лошите вести. Имаме а, материала а, за посещението в Берлин. Той е отправна точка. Не на всички допада, но поне е направен опит да се започне от някъде. Благодаря. Някой друг иска ли да вземе думата? Очевидно. ще се наложи да продължим обсъждането след този първоначален обмен на становища по проекто документа с участието и на други членове на делегацията, за да бъдем максимално обективни. Благодаря за направените изказвания. Надявам Надявам се да продължим в максимално конструктивен и плодотворен дух. Ние не правим опит да оценяваме получените отговори. Не сме стигнали до този етап. Ние само правим обективен анализ на фактите. Претегляме аргументите за и против. Опитала съм се да отразя информацията, която получихме по време на срещите. Набързо подготвихме първоначалния вариант, за да можем да започнем дискусията. Благодаря на господин Буштинаро за предложението да внесете изменения. Съгласна съм, че трябва да имаме установена методология и на следващото заседание да се върнем към обсъждането на темата, за да стигнем до единодушие. И съвсем накратко – по още един въпрос на заседанието на координаторите. Трябва да обсъдим работната програма за проучвателните мисии. В програмите за посещенията се включват срещи не само а, с молителите, винаги е добре е, членовете на Европейския парламент да провеждат срещи с молителите и с останалите заинтересовани страни. Господин Бощинаро посочи многобройните срещи, които бяха проведени – на заседанието на координаторите ще обсъдим е, начина на работа. Не бива да забравяме, че програмата за посещенията се съгласува на заседанията на координаторите и след това е, документът се представя на вниманието на парламентарната комисия – Ние а, сме призвани да откликваме на жалбите, които подават гражданите и да, да им оказваме подкрепа, когато те трябва да решават проблеми, които нарушават техните права. Ако срещите с молителите се провеждат неофициално, извън програмата, те тогава не могат да бъдат отразени в протокола, не могат да бъдат засегнати и като тема в работния документ – Секретариатът се стреми да се придържа към поставените задачи. За сега приключваме. В 17.30 ще продължим с заседание на координаторите. А ако искате сега, без да правим почивка, да продължим направо с заседанието на координаторите. Добре, тогава само 5 минути и продължаваме.